Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Заседанието е открито. Има ли забележки към дневния ред? Ако няма, ще се счита за прият. Сега, няколко изменения. Ако нямате нищо против, И с оглед на присъствието на госпожа Холмайер, докладчика, предлагам по изключение да започнем с гласуване по точка 13 за политика в областта на сградния фонд. Въпросите са много сложни и спешни и затова Предлагам да се гласува бюджета 2017 по точка 8. И това да бъде след точка 12, 9 и 15 точка се отлагат. И предлагам точка 17 да бъде веднага след вота и това е заради моите ангажименти. Утре в 10.30 имам ангажимент. Имам няколко съобщения. По време на заседанието на 31 август, 15 септември, 26 септември, координаторите взеха следните решения. Те са многобройни. бройни Що се отнася до докладите и становищата за становищо изменящо документа за някои мерки за финансовото управление за държави членки, изпитващи сериозни трудности в финансовата стабилност, беше взето решение да се изпрати писмо на председателя на комисията Реджи, за да се изготви становище, както предвидихме. Беше решено да се разработи становище контрол върху изразходването на е, разходоефективността на средствата на Европейския съюз. Бюджетната комисия е водеща, групата на социалистите поема становището. Решаваме да изпратим становище за Либе за рамката за пре... заселването. Господин Депре отговаря за това становище. Председ... Координаторите постигнаха съгласие за това, че политическия диалог не се води редовно. Комисията ще получи повече подробности за нашите очаквания и искания по този въпрос. Това е изискване за пряка комуникация в реално време. Приложението на Решенията за европейския семестър са предмет на въпрос от наша страна. Доклада на ЕКОН за 2016 изпълнение и решихме да поръчаме становиш, проучване за взаимодействието на участието на Европейския съюз и на националните бюджети по целите за растежа. Всички доклади за европейския семестър не могат да променят хода на нещата. И смятаме, че трябва да се опитаме да намерим добавена стойност. За това ще поръчаме проучване. Беше взето решение нашия докладчик по фискалния капацитет Раймер Боге като оратор на Междупарламентарната конференция за стабилността на економическото управление на Европейския съюз. Ще се проведе в Братислава октомври месец. Вашият председател ще го замести много това е разочароващо за представителите и участие в тази конференция. Беше взето решение да се изпрати писмо отговор на комисията по петициите по петиция от 2015 година за забележките на някои граждани във връзка с преразглеждането на многодишната финансова рамка. Що се отнася докладите и становищата за преразглеждане на правилника, на парламента, председателя на тази комисия е натоварен с тази задача. Що се отнася за доклада Европейска година за културно наследство, беше взето решение да се изпрати писмо на председателя на Комисията по култура решихме да разработим становище, европейско становище по здраве и безопасност и Европейски център за разработването и развитието на професионално обучение и фонд за подобряване на, европе... на... за подобряване на условията на труд. Комисията по заетост е водеща комисия докладчикът е, Гейер е натоварен с тези становища. Ще разработим становище за Евродак с оглед на ефективното изпълнение на регламента за идентификация на незаконно пребиваващи граждани на трети страни и, и за целите на сравнението между държавите членки. Жерар Депре ще бъде нашия докладчик за становище. Координаторите решиха да не е, излизат със становище за Европейската статистическа програма 2013-2017 година. Координаторите приеха проекта за дневен ред на предстояща тристранна среща за бюджета на 17 октомври. Решиха и одобриха писмото на председателя на комисията Реджи за финансовото управление за някои държави членки, изпитващи сериозни финансови трудности. Решиха да натоварят Хосемана Фернандеш като представител в структурния диалог с комисията за евентуалното замразяване на структурните фондове по отношение на Испания и Португалия във връзка с процедурата за прекомерния дефицит. И имаме доверие на нашия делегат, че ще успее да се защити от всички подозрения за конфликт на интереси. Това бяха съобщенията, които трябваше да направя. Получили сте проекта за протокол от 31 август, ако нямате забележки. Протоколът ще се счита за прият. Сега имаме дълъг с дълга поредица гласуване за днес и евентуално утре. Сега политиката по сградния фонд. И приветствам докладчика Моника Холмайер, която пожела нейният доклад да бъде изтеглен напред. Имате ли наблюдения? Благодаря. Днес ще бъда кратка. Това е един мащабен проект и следващата седмица ще има презентация за планирането, защото това е част от един огромен проект. За това това изисква много повече, отколкото можем в момента да постигнем съгласие. Представям една обща стратегия и предлагам на следващото заседание на нашата комисия по бюджетите да одобрим това предложение. Благодаря. Всъщност, искам да кажа, че става дума за точка 2003, 2003 точка. Доклада коригираш бюджет номер 3 за сигурността на институциите, физическа сигурност. Сега подлагам на гласуване изменение 4. Може би трябва да се провери дали функционира електронната система за гласуване. Е, сложете картите, ако обичате, в е, устройствата, след което ще е, обявя гласуването за открито. Не всички са гласували. 33 карти са сложени в машината, а в момента има само 30 гласа. 31. Има ли някои проблеми? Край на гласуването. Двама души не са подали своя глас. Сега проект за коригираш бюджет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 Проектът за коригиращ бюджет номер 3 е прият. Преминаваме към мобилизиране на средства от фонд Солидарност. Автор е господин Кирцус. Няма изменения. Гласу... По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Докладът е одобрен с 33 гласа 1, един против, един въздържал се. Сега докладът на колегата Гонзалес Понс, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, изменение номер едно. Кой е за, против? Въздържали се, приема се. Трето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто измерение е оттеглено. Шесто измерение е за, против, приема се. Осмо измерение. за, против, въздържали се, приема се. Седмо пада. Девето измерение е за, против, Приема се. Десето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Измерение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 13 изменение за. Против. Въздържали се. 14 изменение за. Против. Въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 15-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 16-то изменение за против, въздържали се, приема се. 17-то изменение за, против, отхвърля се. Сега целият текст, По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 26 гласа за, 7 против.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 Седмо измерение за, против, въздържали се, приема се. Осмо измерение за, против, въздържали се, приема се. Девето измерение за, против, а извинявайте, кой е против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Единайсто изменение за, против, Против. Въздържали се. Приема се. 12 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16 изменение. За против, въздържали се, приема се. 17 изменение за, против, въздържали се, приема се. 18 изменение за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 пада. Сега целият текст с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 28 гласа за, 6 против. доклад на господин Гейер. Общ бюджет на Европейския съюз за финансово 2017 година. Докладчика смята, че е добре да отложим гласуването. Десета точка –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 Въздържали се. Отхвърля се. Девето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение. За. 11, 12, 13, 14 изменение до 25 то изменение. Смятате ли, че можем да ги гласуваме на блок? Така ще поступим. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърлят се. 30 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 26-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 27-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 28-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 29 е отеглено, също въжи и за 32 и 34. И сега устно измерение към параграф 3. Предмет на изменение. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 33 се, от, се оттеглят, 35 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 36 за, против. Въздържали се. 37 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 38 за, против. Въздържали се, приема се. 39 за. Против. Да направим проверка. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема с 15 гласа за, един против. 40-то изменение за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Моля, вдигайте ръка. Който е за да вдигне ръка. Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис. По параграф 4. За. Против. Въздържали се. Компромисът се приема. Измерение 2, но то е включено в компромиса.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 въздържали се, приема се. 53. От разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се. Първата част се отхвърля. Втора част за, против, въздържали се. Втората част се отхвърля и сега целият текст Сега целият текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 гласа за, 7 против, 1 въздържал се. Следващ доклад на господин Фернандеш за трансфери. По раздел 3. Бюджет на комисията. Nous avons deux virements. Un premier virement de 5 300 000. И така, първото изменение. Ако няма някакви бележки от страна на докладчика, тези два трансфера са последица от гласуването, което направихме току-що по фонда за приспособяване към глобализацията за трансфер 21 за Финландия за 5 милиона и 22 трансфер за Швеция. Също от фонда за приспособяване към глобализацията 3918 евро. Това е логична последица от гласуването, което проведохме току-що. Нека да гласуваме първо трансфер относно Финландия, Microsoft. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 27 за, 6 против. По втория трансфер за Швеция Ериксон. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 7 против. Приема се. Други раздели. Бюджет 2016. Господин Дюпре. Става дума за 44 000 евротрансфер, трансфер което не е проблем. По линия за езиковите курсове, тъй като има нарастване на броя на депутатите, които желаят да се ползват тази възможност, а също за шофьорите. 2055 ред за увеличаване на цените в кафенетата след смяната на доставчиците. Това може би ще ви се стори смешно. Аз нямам възражения по същество по тези искания. Нямаме възражения по сумата. Можем да преминем тогава към гласуване, ако няма някакви възражения. Не, няма нужда от гласуване такъв случай считаме, че е прието. И така стигаме до проекто бюджета за 2017 година. Преди да пристъпим към гласуването, искам да поканя комисията да ни запознае с а, своите забележки преди гласуването, ако има такова желание от тяхна страна. Да, господин председател, аз съм тук. Благодаря, че ми давате думата. Ще продължа на английски с ваше позволение. Господин депутат, председател, уважаеми депутати, благодаря за възможността да ви предоставя малко информация допълнително за измененията, които получихме миналия петък. Най-напред е, искам да припомня, че заместник-председателят Георгиева преди две седмици представи пакета за средносрочния преглед с предложения, които са в съответствие с доста от измененията, които са представени за гласуването днес във вашата комисия. Най-напред искам да приветствам големият брой изменения, повечето от които са за възстановяване на нивото на средства, предложени от комисията в проекто бюджет 2017 година. Освен това, бих искал да подчертая, че броят на измененията които предлагат увеличаване на разходите. И тук отбелязвам, че се вземат предвид измененията. И ако те бъдат взети предвид, това ще означава близо 4 милиарда увеличение на проекто бюджета. Някои от проекта измененията са за възстановяване на равнището на разходи за Хоризонт 2020 и за инструмента за свързване на Европа на равнищата, преди да се постигне споразумение по Европейския фонд за стратегически инвестиции. Предложението на Европейската комисия за средносрочния преглед също подчертава нуждата от допълнителни средства за тези програми, които се прилагат бързо и за които има, към които има силно интерес. Хоризонт 2020 за транспорта в инструмента за свързване на Европа, както за Козме и Еразмус. Тук има еднакво мислене относно насоката. Когато отчитаме равнището на увеличението, трябва да имаме предвид и таваните, предвидени в многогодишната финансова рамка, и приоритетни области, свързани с управлението на миграционните потоци. Доста от измененията предлагат увеличаване на разходите в селското стопанство. В тази сфера също Европейската комисия обяви, че предлага да се интегрират чрез обичайното писмо за увеличение на средствата. Това е пакета, който беше обявен през юли за сектора на млекопроизводството. Инициативата за младежка заетост. Това също е сфера, в която има сближаване на измененията, които предлагате и предложенията на комисията за средносрочния преглед. Комисията в момента прави оценка на това, кой е най-подходящият момент за постепенното въвеждане на инициативата за младежка заетост. Що се отнася до вътрешните аспекти на иммиграцията и управлението на миграционните потоци, отбелязвам, че има доста изменения, които изискват създаването на нови инструменти, нови бюджетни линии в сферата на сигурността и гражданството, тук бих искал да обърна внимание, че бързината на реакцията в тази сфера е изключително важна, особено като се има предвид несигурната среда, в която трябва да оперира Съюза, където потоците могат бързо да се предвижат от една зона в друга. И тук увеличаването на бюджетните линии и въвеждането на тромавост в структурата може да намали скоростта, с която се реагира при изпълнението. Тази реакция трябва да бъде бърза и трябва да се вземат решения в къси срокове. Доста от измененията предлагат създаването на нова глава за доверителните фондове и за фонда за беженците в Турция. Разбирам искането на парламента да има достъп до редовна информация за това по какъв начин се изразходват средствата по тези пера, в това отношение аз бих искал да припомня, че Европейската комисия на съвместни изслушвания във вашата комисия дава отчети, прави го и в ДЕВЕ, и в АФЕТ. Искам също да припомня, че на вебсайта на отделите на комисията, които управляват различните фондове, се е, съдържа актуална информация в е, реално време. Освен това, комисията докладва и е, четоводно как се изразходват средствата. Последният доклад беше представен на парламента на 15 септември. И на последно място, но не и по значение, пакетът, който се предлага заедно с средносрочния преглед, съдържа и предложение на комисията за включване на финансовия регламент и изискване за годишен отчет като работен документ за изпълнението на доверителните фондове. Доверителните фондове са средство за изпълнение, целта на които е да се ускори реакцията в случаи на изваредни обстоятелства. Разбира се, като се държи сметка за съответните изисквания за контрол. Комисията може да изразходва доверителните фондове като един бърз инструмент в допълнение към други разходи за външни дейности, например някои фондове на ООН, които са заделени за конкретни цели. Затова целта е този инструмент да остане активен, упростен и този факт трябва да се отчита. Искам да обърна също внимание, че фонда за беженците в Турция не е доверителен фонд е, и изпълнението се осъществява чрез различните инструменти в е, бюджета. Това е част е, от приноса към този фонд. Те се управляват или пряко от инструмента за предпресъединителна помощ или за хуманитарна помощ или от вноски от държавите членки. Те се отчитат като заделени целенасочени приходи. Този фонд е механизъм, който създава възможност да се обединят ресурси както от бюджета, така и от вноски от държавите членки. Позволете ми сега да премина към измененията, които се отнасят до административните разходи. Тук искам да благодаря най-вече на общия докладчик, господин Гайер, за това, че предлага възстановяване на средствата, така както са предложени от Европейската комисия в проекто бюджета. Това е важно за, важно за изпълнението на бюджета. Освен това, това е признание от страна на комисията и на другите институции, че има, някоя, има въздържаност при предлагането на такива средства за бюджет 2017. По другите раздели комисията приветства измененията, които вземат предвид ребалансирането на парламента и на комитета на регионите, на економическия и социален комитет. Сега трансферът е балансиран намерено е удовлетворително решение в това отношение. Освен това, има изменения, които предлагат трансфери на разходи за специалните представители на Европейския съюз от общата външна политика и политика на сигурност към бюджета на службата за външна дейност. Комисията обмисля възможността на подобен трансфер, особено за така наречените специални представители, които изпълняват две функции. От една страна са ръководители на делегацията на Европейската комисия, от друга страна специални представители. Що се отнася до останалите институции, искам да отбележа, че някои от измененията изискват увеличаване на броя на работните места, особено за Европейския парламент, както и за Европейската служба за външна дейност. От гледна точка на Европейската комисия, тези увеличения няма да са в съответствие с духа, който се съдържа в междуинституционалното споразумение и с целите, които са определени там за 5% съкръщение на персонала за срок от 5 години. Относно подготвителните действия в областта на отбраната. Тук бих искал да отбележа, че подготвителните действия са за научни изследвания в сфери, които са свързани с отбраната, но няма пряка връзка с военните действия. Подобни подготвителни действия се базират на пилотния проект, който ги предхождаше и беше предложен от Европейския парламент. Едно от измененията, което се съдържа, предлага държавите членки да ги финансират и да бъдат целево вписани в бюджета. Подготвителното действие понякога няма правно основание, тогава този вариант явно няма да е възможен, за да сме в съответствие с изискванията на финансовия регламент. Днеска, нека също да отбележа, че доста от измененията предлагат а, а, резерв за разходи. Има близо 20 бюджетни линии, които са включени. Условията, които се определят а, там, не винаги са свързани с целите за изразходване на средствата по съответните бюджетни линии. Е, искам също да посоча, че тези резерви няма да допринесат за плавното прилагане на бюджета. И този аспект трябва да се има предвид. Една обща бележка по доста изменения, които посочват конкретни бенефициенти за изразходване на бюджетираните средства. Тук финансовите регламенти предвиждат а, заделянето на средства от Европейския съюз да следват определени а, процедури и а, такова целево заделяне за конкретни бенефициенти не е в съответствие с финансовия регламент. Нека сега да се обърна към централизираните агенции. Тук също има представени доста изменения. Те предлагат значително увеличение за повече от 20 от тези агенции. Бих искал да подчертая, че в проекто бюджет 2017 Европейската комисия вече предоставя специално третиране на редица от агенциите, които са в челните редици за справяне с миграционните потоци и за осигуряване на сигурността. Техните нужди са отчетени, има значително увеличение както на броя на работните места, както и увеличение на работните места в но а, общо увеличение за всички агенции няма да отговаря на целите, така както е, са предвидени а, в междуинституционалното споразумение за намаляване на персонала с 5%, а, като това изискване обхваща и централизираните агенции и останалите европейски органи. Това бяха някои предварителни бележки а, по пакетът от представените изменения. След а, обсъждане в тази комисия и на пленарното заседание в парламента. Комисията ще изправи и на парламента, и на съвета конкретни а, бележки по онези изменения, които са договорени между а, двата клона на бюджетния орган и а, доколко те са изпълними. И това ще се включи в пакет който ще бъде обект на разглеждане от помирителния комитет. Искам да благодаря също и да ви кажа, че бележки, надяваме се, че тези наши забележки ще бъдат взети предвид при вашите разисквания, както и по време на разискванията в помирителната комисия. Председателят, благодаря ви. Благодаря за това, че представихте позицията на комисията и за предварителните ви бележки по гласуването, което предстои и по предложенията за изменения, представи от общият ни докладчик и от унези е, колеги, които искаха да дадат собствен принос. Разбирам, че по проектния, пилотния проект и подготвителните дейности е необходимо да има допълнителна работа. Затова по време на обедната почивка, след обедната почивка ще разгледаме тези точки. За подготвителните действия. Ако нямате бележки, можем да преминем към гласуването. Само искам да кажа едно-две неща. Първо, от чисто техническо естество. Процедурата за пилотните проекти е много сложна за тази година. Виждам, че колегите с всяка измината година стават все по-изобретателни, но трябва да се помисли за бюджетните процедури. Също така, те също стават все по-сложни с различни процедури за гласуване. Също така има някои грешки в процедурата. Виждаме последния вариант на списка за гласуване и виждаме, че има предложения за проекти, които са представени като молба, като заявка. Това означава сериозни проблеми, конкретни проблеми от гледна точка на процедурата. Също така има грешки и в списка за гласуване, които създават допълнителни проблеми. Преди да преминем към различните категории, установихме, че групата на социалистите в раздел 1А имат е, резерва. Това е молба на ЕКОМ. И тук и имаме плюс, а трябва да бъде минус. Колегата от Екон ни съобщи за това, но беше малко късно. И ще се отнася до конкретните бенефициенти, има следните въпроси. Въпросите за съответствие с финансовия регламент. На практика, в този конкретен случай, парламентът смяна, че трябва да има подкрепа за конкретни актове и много ясно го посочихме чрез тази заявка. Говоря като човек, който има опит в тази област, защото ако комисията ни каже, че тези актове, тези действия могат да се финансират в друга форма, тогава няма нужда да се настоява на заявки, но парламентът има тези заявки и смята, че те трябва да останат. Има нещо друго, което е още по-важно. Говоря за прозрачността на финансовите фондове. То фондовете за финансиране, е най-вече инструмента за финансиране във връзка с бежанците в Турция. заявките не свързани само с факта, че можем да имаме проблеми при изразходване на средствата на място и контролирането на този разход. Това ще бъде много важен политически проблем, но смятам, че за парламент е най-ясно много категорично да заяви първо, какви са резултатите, които могат да бъдат обосновани от успешната политика в Европейския съюз при прилагат различни механизми за финансиране и конкретно финансиране за бежанците в Турция, защото това е важно и за гражданите и в контекста на политиката за развитие. Важно е да се види къде отиват финансовите потоци. Що се отнася до раздел 4, виждаме, че също много хора в парламента не са доволни от факта, че има инструменти в областта на политиката за развитие, които не са достатъчно финансирани, а средствата се насочват за други сфери на политиката. Това трябва много ясно да заявим трябва да можем да контролираме нещата така, както приляга на парламента. Виждам и в моята група, и в другите групи, че има недоволство от факта, че комисията и съветът иземват правомощията по тези въпроси, най-вече свързани с фондовете за финансиране. И ние можем единствено и само да одобрим нещо, което вече е свършен факт. Нека да не поставим под съмнение тази политика и нейните цели. Ние трябва да участваме и можем да участваме и като комисия по бюджетите, и като парламент. Съгласни сме с политическата насоченост, поне повечето от нас съгласни, но не можем да съгласим с начина по който нещата ни се представят. И трябва ясно да заявим това и на гражданите, че изразходването, организирането на средствата трябва да бъде прозрачно. Спомняме си какво стана през 2016 година, или по-скоро за бюджет за 2016 видяхме, че имаше неща, които нямаше през 2015 година в бюджета за тази година. Трябва да знаем какво се случва и какво се прави с парите на европейски данокоплаци. Това са моите предварителни бележки. Благодаря, господин докладчик. Още един път искам да ви поздравя за свършената работа. Благодаря и на вашия екип. И благодаря на вашата работа. Сега нещата са ясни. Сега административните разходи по пета функция, административни разходи 1А, 1Б, 3, 4, 5 специални инструменти. Ако успеем да приключим с девета точка преди обяд, което е малко вероятно. Ще го прехвърлим. След това раздел едно по Европейски парламент и накрая плащанията. И така, първата група. Трети раздел – административни разходи. Функция 5. Разходи. Имаме един първи блок, чието съдържание е в, е в анекс 1. Кой е за този блок? Против. Въздържали се. Блокът е гласуван. Втори блок в анекс 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Гласуване. Трето гласуване по устно измерение на докладчика. Господин главен докладчик. Yeah.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 установихме, че тази тема, за съжаление, стана твърде актуална. И има кодекс на поведение. Там е разписано какво може да прави един комисар, когато изпълнява своите задължения и също така там се предвижда един период, в който въжат правила след напускане на длъжността. И мисля, че за това трябва да разгледаме едно друго бюджетно перо и то беше свързано с предложение на зелените. Зелените внесоха предложение да се измени друго бюджетно перо и е посочена по-ниска сума и трябва това да стане, докато не се затегнат правилата в етичния кодекс. Кой е за това изменение? Против? Мисля, че е гласуван твърде много, но твърде много ръце останаха на банките. За това електронно гласуване. По това изменение 98, изменено с устното изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. А, извинявайте, приема се. Изменение на госпожа Гресле. За, против, въздържали се. Ако вдигате ръка, ще ми бъде лесно. Кой е за? Против. Мисля, че се отхвърля. Правим проверка. Моля, гласувайте. е клю. Край на гласуването. Отхвърля се. Yeah. Изменения на МПА от 318 за, против. Въздържали се, приема се. Изменение на Обединената левица 1072 за, против въздържали се, отхвърля се. По резерва, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Зелените е за, против, въздържали се, отхвърля се. А, на консерваторите за, против, Въздържали се. Да направим проверка, защото не всички вдигат ръка. Електронно гласуване. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се гласуването. 19 гласа за, 18 против. Преминаваме към агенциите. Vous êtes prêts Nous avons un... Сега агенциите. Първо изменение което възстановява кредитите на комисията и което е предмет на анекс в таблица 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втори блок. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Трети блок за против. Да направим електронна проверка. Не всички вдигат ръка. Трети блок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 29 гласа за, 9 против. Моля, вдигайте ръка. Изменение 846. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 847 за Против. Въздържали се. Отхвърля се. По резервите. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. По забележките 347. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Следващото пада 406, секон 6465 за господин Фернандес. Четиристотин и шест Екон шест 6465 за, против, въздържали се, приема се. 408 за, против, въздържали се, приема се. Маринеско 4562 за, против, въздържали се, приема се. Функция 2 Бланко Лопес 4503 за против въздържали се отхвърля се функция 3.11.38, ГУЕ 7.7.8.5 и Ферера 4.8.20 падат, защото ги гласувахме в гласувахме в блока, който се отнася и за тях. функция 1А. Първи блок. Предмет на таблица в анекс 1. За, против, въздържали се, приема се. Втори блок. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Трети блок. За. Против. Въздържали се, приема се. Четвърти блок за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 4767 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По-нататък изменение на Европа за свобода и пряка демокрация за, против, въздържали се, отхвърля се. ГУЕ 7796 за, против, въздържали се, отхвърля се. ГУЕ 7799 за, против, въздържали се, отхвърля се. ГУЕ 8477 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 9006 ни рада за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 9007 Ниряда за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По-нататък. ЕНФ 8102 и ФДД 7201 и бюджет 4228 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. ЕНФ 8103, ФДД 7202 за, против, въздържали се, отхвърля се, отхвърлят се. ГУЕ 7733 и бюджет 4768 за, против, въздържали се, отхвърлят се бюджет 4334 ГУЕ 7734, бюджет 4771. Най-напред бюджет 4768 за, против, въздържали се, отхвърля се. ГУЕ 7736 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 4200 за, против, въздържали се, отвърля се. Е, НФ 8112 за, против, въздържали се, отвърля се. Бюджет 4218 за, против, въздържали се, отвърля се. МПЛ 5619 за, против, въздържали се, отхвърля се. ГУЕ 8401, бюджет 4833 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 4345, бюджет 4478, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. ЕНФ 8129 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 5918, СР 8219 за, против, въздържали се, отхвърля се. ВЕР 7975 за, против, въздържали се, отхвърля се. ВЕР 7970 за, против, въздържали се, отхвърля се. Екон 6451 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. ГУЕ 7769 бюджет 4804 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. ГУЕ 7775 бюджет 4810 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. ЕФДД 7218 за, против, въздържали се, отхвърля се. ВЕР 7955 за, против, въздържали се, отхвърля се. ЕНФ 8147 за, против, въздържали се, отхвърля се. КЮЛТ 6364 за, против, въздържали се, отхвърля се. ВР 7955 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 4451 за, против, въздържали се, отхвърля се. бюджет 4512 за, против, въздържали се, отхвърля се. ГУЕ 8437, бюджет 4867 за, против, въздържали се, отхвърля се. ВЕР 7991 за, против, въздържали се, отхвърля се. ВР 7991 за, против, въздържали се, отхвърля се. ВР 79 е, това е ред 3205102 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, ВР 7991 за, против, въздържали се, отхвърля се. По резервите СД 7129 да. От, отегля се ВР 799 е за, против, въздържали се, отхвърля се. ВР 799 е за, против, въздържали се, отхвърля се. Забележки. Ред 02021 1087 ГУЕ 4769 отделни членове на ГУЕ за против въздържали се отхвърля се 4331 за против въздържали се отхвърля се 4227 за против Въздържали се да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Равен брой гласове, т.е. отхвърля се. Става дума за 4227. 45 и 50 за. Против. Не всички вдигат ръка. Електронна проверка. Моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се 23 гласа за, 16 против, 4332 за против, въздържали се, отхвърля се. 4272 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 309 емпъл за, против, въздържали се, отхвърля се. 1174 и 4857. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. МПО 311. За? Против? Въздържали се? Проверка. Електронна. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 346 фем за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. 312 емпъл за. Против. Въздържали се. Приема се. 329 емпъл с устно изменение на докладчика. Има едно чисто техническо малко изменение, защото не можем да увеличим сумата и за това по различен начин са формулирани поетите задължения. Това е чисто техническа промяна. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 156 агри за. Против? Въздържали се. Приема се. 286 стран за. Против. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Равен брой гласове. Отхвърля се. 3003 бюджет и 4909 на колегата Делин. А, извинявайте, извинявайте, казва председателя. 3003 бюджет за. Против. Проверка. Scrutin clos. Approuvé. Приема се. 21 на 19 гласа. 4909 пада. Не? Кой е за? Пада. 964 зелените. За. А, и то пада. 4909 дели за. Против. Въздържали се. Приема се. 4275 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4365 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4288 за. Против въздържали се, отхвърля се 4, 2, 8, 9 за, против, отхвърля се. Приключихме с едно А. Едно Б. Компромис. Компромис. Блоково гласуване. Таблица 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Бач 43-44. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бач 42-30 за. Против въздържали се, отхвърлили се ЕНФ 81-24 за, против, въздържали се, отхвърлили се БАД 4585, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, БАТ 4375 за, против, въздържали се, въздържали се, отхвърля се ЕКР 82 от 26 за, против, въздържали се, отхвърля се БАД 4376 за, против, въздържали се, струва ми се, че се отхвърли, но електронна проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Извинете, отхвърля се. Б 4377 за, против, въздържали се, отхвърля се. Б 4379 за, против, въздържали се, отхвърля се. Резерви. Б 4494 за, против, въздържали се, отхвърля се, ба 44,95 за, против, отхвърля се, 44,96 за, против, отхвърля се, но нека да проверим. Електронна проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 30 гласа против, 9 за. Алде е отеглило от БАТ 4497 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се БА 4498 за. Против. Отхвърля се БА 4499 за. Против въздържали се, отхвърля се, Б 42 76 за, против, въздържали се, отхвърля се, Б 45 000 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3004, линия 06, 04 за, против, електронна проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Има един глас повече от НП. Един глас трябва да бъде оттеглен. Добре, сега е наред. Отхвърля се 23 гласа против, 17 за. Зеления 79, 68 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се бат 42, 74 за. Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Емпла 5680 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. ФЕМ 6160 за. Против въздържали се, приема се. ФЕМ 61, 61 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 61, 62 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 61, 63 за, против, въздържали се, приема се. Ред 040264. Първото изменение 4762. Кой е за? Против? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 22 гласа против, 17 за. Гое 77, 22. Кой е за? То е идентично всъщност. Емпл 56, 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ба 44, 92 за против, електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 24 против 16 да. Две идентични изменения БАТ 44 47-66 и ГУЕ 76-26 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Две изменения МПЛ 5618 ЕПНП за против електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се Б4277 за, против, въздържали се, отхвърля се две идентични изменения, 4734, 7689 за, против, въздържали се, отхвърлят се. С това приключихме с функция едно б Сега по функция 2. Първи блок. Таблица 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора таблица, втори блок. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Трети блок за, против, въздържали се, приема се. Отделни гласувания. Ред 05, 01, 01, бюч 43, 49. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45, 44 за против, въздържали се, отхвърля се. À е 84-49 до 48-79 за, против, въздържали се, отхвърля се 77-38, 47-73 за против, въздържали се, отхвърля се. 7739, 4774 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7740, 4775 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото за, против, въздържали се, отхвърля се. 4351, 4461 за, против, въздържали се, отхвърля се 7744, 4779 за, против, въздържали се, отхвърля се 4226 за, против, въздържали се, отхвърля се 452 и 62 за, против, въздържали се, отхвърлят се 4231 за, против, въздържали се, отхвърля се 77, 41, 47, 76 за, против, въздържали се, отхвърлят се 45, 24 за, против, въздържали се, отхвърлят се 43, 53, 44, 63 за, против, въздържали се, отхвърлят се 44, 64 за, против, въздържали се, отхвърля се 77-45, 47-80 за, против, въздържали се, отхвърлят се 45-23 за, против, въздържали се, отхвърля се 77-46, 47-81 за, против, въздържали се, отхвърлят се 77, 47, 47, 82 за, против, въздържали се, отхвърлят се 77 48, 47, 83 за, против, въздържали се, отхвърлят се 77, 49, 47, 84 за, против, въздържали се, отхвърлят се 44, 65 за, против, въздържали се, Отхвърля се 77, 54, 47, 89 за, против, въздържали се. Отхвърля се 77, 51, 47, 86 за, против, отхвърлят се 77, 50, 47, 87 за, против, въздържали се, отхвърлят се 42, 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84, 72, 49 хиляди за, против, въздържали се, отхвърлят се, 77, 53, 47, 88 за, против, въздържали се, отхвърлят се, 44, 66 за, против, въздържали се, отхвърля се 78, 86, 4303 за, против, въздържали се, отхвърлят се 42, 22 за, против, въздържали се, отхвърля се Имаме поредица от изменения, които може би ще бъдат гласувани блок 46, 68, 49, 70, 71, 72, 73. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се 44, 74 за, против, въздържали се, отхвърлят се 77, 55, 47, 90 за, против, въздържали се, отхвърлят се 77, 56, 47, 91 за, против, въздържали се, отхвърлят се 45, 25 за, против, въздържали се, отхвърля се 43, 54, 44, 77 за, против, въздържали се, отхвърлят се, 42, 23 за, против, въздържали се, отхвърля се, 78, 87, 43, 02 за, против, електронна проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 32 гласа против, 8 за. 81-32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 84-60 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 42-35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 77, 65, за, против, въздържали се, отхвърлят се 4373 за, против, въздържали се, отхвърля се 84, 62, 48, 90 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 84, 49, 48, 79 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 45-23 за, против, електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 24 за, 13 против. 6081 за, против. Моля, вдигайте ръка. Donc, 6000... И така, 6081, кой е за? Против. Въздържали се, благодаря, отхвърля се. 61-66 в две части. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се втора част. Кой е за? Против? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 20 гласа за, 19 против. Музикална пауза. Симил. 61-67, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 20 против, 19 за. Сега Преминаваме към функция 3. Оставям ви малко време да стигнете до страницата за гласуване по тази функция. Започваме с няколко блокови гласувания. Първото е за възстановяване на кредитите. Таблица 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора, втори блок. Втора таблица. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Трети блок. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Сега отдалните гласувания. Седемдесет и седем 48-15 за, против, въздържали се, отхвърлят се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 всъщност това гласувахме. 72-25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72-27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 77 80 48 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 42 40 за, против, въздържали се, отхвърля се, 77 Верификация. Електронна проверка 42 40. Моля, гласувайте. Chacun е t il Край на гласуването. Отхвърля се 22 против, 15 за. 77, 86, 48, 21 за, против, въздържали се, отхвърля се 84, 63, 48, 91 за, против, въздържали се, отхвърля се 43, 94 за, против, въздържали се, отхвърля се 84-06-48-38 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Четиридесет 15 за, против, въздържали се. 48-39 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 84 8, 48, 40 за, против, въздържали се, отхвърлят се 82, 45 за, против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Има един глас повече от е, НП злоупотребявате с мнозинството си. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Седемдесет и за. Против. Въздържали се, отхвърлят се. 84, 16, 48, 47 за. Против въздържали се, отхвърлят се. 84, 17, 48, 48 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 79, 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79, 64 за, против, въздържали се, отхвърля се, 42, 10 за, против, въздържали се, отхвърля се, 43, 98 за, против, въздържали се, отхвърля се, 84, 18, 48, 49 за, против, въздържали се, отхвърлят се, 45, 32 за, против, въздържали се, отхвърля се 84, 12, 48, 43 за, против, въздържали се, отхвърлят се 84, 13, 48, 44 за, против, въздържали се, отхвърлят се 84, 10, 48, 42 за, против, въздържали се, отхвърлят се 81-49 за, против, въздържали се, отхвърля се, 42-11 за, против, въздържали се, отхвърля се, 45-33 за, против, въздържали се, отхвърля се, 84-10, 48-42 за, против, въздържали се, отхвърлят се 79-76 за, против, въздържали се, отхвърля се 84-20-48-51 за, против, въздържали се, отхвърлят се 42-39 за, против, въздържали се, отхвърля се 44-01 за, против, въздържали се, отхвърля се. За следващите три за, против, въздържали се, отхвърлят се, 54-55 за, против, въздържали се, отхвърлят се. За резервите 8202 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бележките 64, 17, 71, 10 за, против, въздържали се, не виждам вигнати ръце. Така че нека да проверим електронно. Моля гласувайте. 64, 17, 71, 10 електронна проверка. Край на гласуването. Приема се 29 за, 8 против, 8406, 38 за, против, въздържали се, отхвърлят се 6172 за, против. Струваме се, че се приема ще е добре, ако вдигате ясно ръка, затова нека да проверим сега електронно. Не, първо гласуваме 84, 18, 48, 49 за, против, въздържали се, отхвърлят се, 81, 49 за, против, въздържали се, отхвърля се, 6173, първа част, кой е за? Против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 гласа за, 19 против, 67,07 за, против, въздържали се, приема се, 6700 за, против, въздържали се, приема се, Извинете, отхвърля се. Се поправя председателят. 63-91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42,71 за. Против. Приема се 672 за. Против въздържали се, приема се 9003 за, против, въздържали се, отхвърля се 77, 93, 48, 28 за, против, въздържали се, отхвърлят се 77, 04, 47, 49 за, против, въздържали се, отхвърлят се 61,50 за, против, въздържали се, приема се 54,56 за, против, въздържали се, приема се 61,59 за, против, електронна проверка моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 20 против, 19 за, 61,59 за, против. Не, ние вече огласувахме. 45-48 за, против електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се 20 против, 19 за, 54, 55 за, против, въздържали се, приема се. Приключихме с функция 3. Monsieur le Président, oui, monsieur Depré. Euh, serait-ce trop demandé que de suggérer une pause de cinq minutes pour qu'on puisse se dégourdir euh, Господин председател, прекалено ли ще бъде да помолим за 5 минути почивка, за да си така малко да се поразтъпчим, да си вземем по едно кафе? И за да могат всички за да могат всички да се концентрират. После, да, председателят няма възражения. Нека да продължим точно в 11.15. Thank you.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

сега, колеги, ориентировачно предлагам ви тази сутрин да продължим гласуването по функция 4 за специалните инструменти и за други раздели. И ако успеем да приключим вота по тези три функции ще можем да прекъснем работата и от 15 часа. Ще гласуваме раздел 1, т.е. бюджета на Европейския парламент. Мисля, че успяхме е, под ръководство на Йенс е, Гайер да свършим работа за подготвителните проекти а, плащанията са накрая. И след това ще продължим с останалите точки в дневния ред. Не мога обаче да се въздържа да ви кажа, че госпожа Кристалина Георгиева ще бъде кандидат за генерален секретар на ОНЕ. Vient... Правителството и потвърди, че ще представи официално нейната кандидатура и знаем, че Госпожа Георгиева е изключително решителна, когато се захване с един проект, тя няма да пожали усилия, ще вземе, тя ще вземе един месец отпуска. Не можем да ни пожелаем успех. В момент, в който се обсъжда проекта за бюджет за 2017 година и преразглеждането на многодишната финансова рамка, госпожа Георгиева, чиято способност да ни високо ценим, може би щеше да ни бъде полезна. Добра, добрата новина е, че госпожа Георгиева е кандидат. Лошата новина е, че няма да бъде с нас, за да водим една дискусия, която ще бъде много деликатна и имам пълното доверие на докладчика и на всички останали. Господин председател, много се радвам за тази новина за госпожа Георгиева. Новината за, нейната, за нейния отпуск потвърден ли е или са само слухове? Предполагам, че ако тя вземе едномесечен отпуск, комисията ще определи някой, който да представлява комисията. Не мога да си представя, че комисията няма да бъде представлявана от някого в бюджетните преговори. Господин Йотингер ще, ще замества госпожа Георгиева. А е, Защо не го казахте, господин председател? Еми, защото току-що получих информацията, господин Фернандеш. Благодаря, ще говоря португалски разбрахме, че госпожа комисар Георгиева потвърди своята кандидатура с генерален секретар на ОНЕ. Тя ще премине през същата процедура, която въжи за всички кандидати. И също така вече има конкретна дата, която се предвижда. Повтарям, тя трябва да премине през същата процедура, през, кои, през която минават всички кандидати. И мисля, че би трябвало много бързо този, който ще замества, да навлезе в нещата, за да може да се вземе сериозния въпрос. Бюджета на Европейския съюз за 2017 година и е многогодишната финансова рамка и нейното преразглеждане е нещо, което също така е много важна задача. Много добре би било и ние, евродепутатите, да знаем кой ще замести, така че в момента, в който се обяви, че госпожа Георгиева, която аз много уважавам, и разбира се, всички се възхищаваме от нейната работа, извършена до сега. Ако вече е предвиден човек, който ще поеме нейния портфейл в Европейската комисия, но това означава нестабилност в Европейската комисия. И то нестабилност в областта, която е толкова важна, като бюджета на Съюза. Обеден съм, че новият комисар, който ще поеме портфела за бюджета, ще бъде компетентен човек. Обеден съм, че този човек ще бъде на висотата, която е необходима за тази работа. Нямам никакво съмнение. За това пожелавам успех на госпожа Георгиева в новото и начинание и трябва да се направи така и самата тя трябва да принесе за това всичко да се развие по най-добър начин. Очевидно е, новият комисар ще поеме важна задача, това ще бъде нова задача, но този, който ще поеме този портфел, трябва да бъде на висота включително и на висота, която да му позволи да бъде полезен на този нов пост. И ще си позволя едно лично мнение предвид тази новина, която току-що чухме от вас, господин председател. Благодаря. Pour une brève intervention, parce qu'on ne va pas passer la matinée sur euh, l'évocation des conséquences. Последиците от евентуалното напускане на госпожа Георгиева. Най-напред искам да кажа. Благодаря. Искам да кажа, че възможното изпиране на госпожа Георгиева ще бъде голяма чест за Европейския съюз, преди всичко за Европейския парламент, европейските институции и за нас бюджетната комисия, защото тя говори за този ресор. Стискам и палци и се надявам, че екипа от експерти ще направи най-доброто, за да се продължи работата и да бъде подпомогната комисар Ротингер. Мисля си, че по този начин ще бъде постигнат баланс в тази сфера. И това би било и добра новина за България, господин Новаков. Госпожа Калвиньо не възнамерява да кандаства за ООН. Сега започваме с гласуването. Функция 4. Първи блок. В допълнението към първа таблица. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втори блок. Таблица 2. За. Кой е за? Тази новина малко ви обърка. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Таблица 3. Трети блок за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърти блок. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пети блок. Пета таблица. За. Против. Въздържали се. Приема се разделното гласуване. 7-6-14-4-6-71. Кой е за? Против. Отхвърля се. 7-2-3-2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4-4-7-5 за. Против въздържали се, отхвърля се 7757, 479 за, против, въздържали се, отхвърля се 8120, 4793 за, против, въздържали се, отхвърля се 7233 за, против, въздържали се, отхвърля се 4378 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4380 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4387 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7710. 4755 за. Против въздържали се, отхвърля се. 8465 4893 за против въздържали се отхвърля се 8466 4894 за против въздържали се отхвърля се 7711 4756 за против въздържали се отхвърля се 4410 за против въздържали се отхвърля се 7713 4758 за против въздържали се отхвърля се 7235 4 за против въздържали се отхвърля се 4 4 12 за, против. Моля ви, не се колебайте да вдигате ръка. Електронно гласуване. Гласуваме 4422. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 4424 за. Четири, четири, две, четири. За, против. Въздържали се, отхвърля се. 4427 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4428 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7236 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7714 4759 за. Против въздържали се, отхвърля се. 4, 4, 33 за, против. Не, не виждам много вдигнати ръце. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 4-4, 3-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-2-3-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-2-3-4 за, против, въздържали се, приема се. 826 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се. 7238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7240 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега резервите. 6677 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 8236. Два вота. Първата част. Резерв 45% за. Против 6677 въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега по забележките 4, 2, 7, за, против. Въздържали се. Електронно гласуване, защото не видях ясно. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 5-3-2-1 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 4-2-7-9 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 4280 за против. Да направим проверка. Гласуваме 4280. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 6682 за против. Приема се. 44,91 за. Против. Да направим проверка. Моля, гласувайте. Скутай е Дай па парол. Scotin е clos. Repoussé par 19. Отхвърля се. 44,91 за. Против. Електронна проверка. Гласуваме 44,91. Не, не, не го гласувахме. Гласувахме 66-82. А, то е отхвърлено, казва председателят. votons maintenant sur le 7459 4000. Сега гласуваме 7459 4480 за, против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. клю. Край на гласуването. Отхвърля се. 5981 за. Само три ръце се вдигат. Против. Отхвърля се. 4281 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7, 6, 74, 60 за против, въздържали се, отвърля се. 4282 за, против, въздържали се, отвърля се. 7461 4479 за, против, въздържали се, отвърля се. 4490 за, изменение Фернандес. Кой е за 4490 за? Против. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 4283 за. Против. Въздържали се, отхваля се. 7462 4482 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 5987 за. Против. Да проверим. Моля, гласувайте. Гласуваме 4489. Край на гласуването. Равен брой гласове. Отхвърля се. 5987 за. Против. Електронна проверка. 5987. Край на гласуването. Отхвърля се. 4284 за. Против. 4284. Кой е за? Против. Да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 7463-4483 за. Против. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 на 13 гласа. 5, 9, 8, 3 за, против. Мисля, че се приема. 60-27 за. Против. Приема се. 7-4-64 за. Против. Отхвърля се. 5-9-8-4 за. Против. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 45-47 за. Против. Електронна проверка защото не виждам добре. Край на гласуването. Отхвърля се. 7465 4485 за. Против. Отхвърля се. 5985 за против, отхвърля се. Четири, пет, пет, две за, против. Електронна проверка. Край на гласуването. 19 на 19 отхвърля се. 4-5-4-6 за. Против. Много души не вдигат ръка, за това е електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 6 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 7 за. Против. Отхвърля се. 4285 за. Против. Отхвърля се. 5357 за. Против. Приема се. 7468 4488 за. Против. Отхвърля се. 5986 за. Против. Електронна проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 7794-4829 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Приключихме с функция 4. Преминаваме към към специалните инструменти. Четири, три, четири, седем. За, против, въздържали се, отхвърля се. 5-6-2-3 за, против, въздържали се, въздържали се, отхвърля се. 82-38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82, 38, кой е за, против, въздържали се. Електронна проверка, тъй като не вдигате ясно ръка. Моля, гласувайте. 82-38 гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се с явно мнозинство 31 против, 6 за, 71-18 за, против, електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се 23 против, 15 за. 71, 18. Pardon, on vient de voter celui-ci. 56, 55. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Пардон, пардон. Извинете, приема се. 84, 48, 48, 78 за, против, въздържали се, отхвърля се 73, 41, 65, 65 за, против, въздържали се, приемат се 71, 26 за, против, въздържали се, приема се. 60, 17, кой е за, против, електронна проверка. Моля, гласувайте. Е, Всъщност отпада. Вече се усеща умората. По забележките 56-23, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. И две еднакви изменения. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърлят се. Продължаваме с други раздели. Sur les autres sections, Monsieur le rapporteur Tarrant. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да напомня на колегите, които сега ще гласуват, че на пленарното заседание в Страсбург проведохме разискване с съвета относно позицията и имам мандат, който ми беше възложен от колегите от бюджетната комисия. И аз подчертах, че искаме да се възстанови проекто бюджета, така както беше предложен, там където съветът е направил съкръщения. Предвид на днешното гласуване, има Европейската служба за външна дейност, където имаме някои подробности, които искам да спомена изменението на АФЕТ за това да се заделят 500 милиона в резерв за специална работна група по комуникациите, според мен няма особен бюджетен смисъл. Защото ние не се нуждаем от нещо на хартия, ние се нуждаем от реални хора. И тук е, трябва да имаме предвид, е, че имаме доста проблеми, пред които сме изправени. Е, например, ситуацията в Украина, хибридните войни. Затова аз предлагам да се гласува против това изменение. На следващо място господин Гайер, както и аз, направихме устно изменение към бюджетен ред 1100 основни заплати и то ще бъде гласувано преди изменението на АФЕТ за заделяне на 30% от средствата като резерва. Това е резултат от преговорите с господин Брок и заместник-председателя на комисията госпожа Могарини, комисията АФЕТ заяви, че ако устното изменение прием, бъде прието, тогава искането на АФЕТ за 30% резерв, както предлага АФЕТ, вече няма да е необходимо. Като се има предвид това конкретно предложение, което е конструктивно. Смятам да спра бележките ми до тук. Благодаря ви, господин Таран. Първо гласуваме Анблок за възстановяване на бюджетните кредити за сметната палата, за Съда на Европейския съюз, също за надзорния орган, СВД. Но първо амблок за възстановяване на бюджетните кредити. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. Така, раздел Европейския съвет. Е, тук има три изменения. Те ще бъдат гласувани амблок. Кой е за? против, въздържали се, отхвърлят се. За сметната, не, за съда, 82 за, против, въздържали се, отхвърля се 82-43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега за сметната палата първото изменение 46-42, 46-45 и 46-46 могат да бъдат гласувани анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. за економическия социален комитет. 73-13 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 82-39 за, Да, тъй като първото изменение беше прието, затова гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 73-14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14-54 кой е за, против, въздържали се, приема се. 71-01 за, против, въздържали се, приема се. 73.15 и 73.16. Те могат да бъдат гласувани Анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. 71.02. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 26 за 12 против 82-40 и 73-17 могат да бъдат гласувани заедно с следващите. 73, 18, 19, 20, 21, 22. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се? Штатно разписание 1454. Е Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Комитет на регионите. 7104. Кой е за? Против? Приема се 73, 23. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се 82, 41. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се Извинете, отхвърля се, отхвърля се. 73-24, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 14-54, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 73-25 и 73-26 заедно, кой е за? Против? Отхвърлят се. 73-27. Кой е за? Против. Отхвърля се. 82-42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73-28, 73-29 заедно. Кой е за? Против. Отхвърлят се. 7106 и 4647. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 7330 и 7331 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. 7107. Кой е за? Против? Имам съмнение за резултата, затова нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 за, 15 против. 14.54. Кой е за? Против? Приема се. Европейска служба за външна дейност. Анблок 2801 по ред 1100, 1120, 1103. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 3005 няма да се гласува. 53-59 за Против. Не вдигате ръка. 53-59. Повтаряме. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 73-35, 73-36, заедно, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. 83.01 за, против, въздържали се, отхвърля се 73.40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега по бележките и резервите. Докладчика Гайер говори за устното изменение. Има ли нещо да добави, господин Гайер? Не виждам устното изменение, което беше предложено във връзка с АФЕТ. Става дума за това, което е написано от госпожа Могерини. Добре, гласуваме устното изменение. Кой е за, моля да вдигне ръка. Благодаря. Против. Въздържали се няма. Изменението се приема. 53-59 е съвместимо с предходното изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 5300 и линиите, бюджетните редове, които са посочени. Ще гласуваме анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. По този начин приключихме с предвиденото за тази сутрин гласуване. Ще преустановим работа и ще продължим след обед с гласуване на бюджета на Европейския парламент, пилотните проекти и подготвителните действия и плащанията. И мисля, че днес след обед е, ще имаме възможност да разгледаме и докладът, който беше предвиден за утре сутринта. И ако успеем да свършим всичко днес след обед, утре е, ще сме свободни. Тъй като няма желащи да се изкажат, преустановяваме е, заседанието до след обед.